Wznawiam е, posiedzenie. Госпожи и господа, продължаваме заседанието си. Протоколът от вчерашното заседание е подготвен и разпространен. Имате ли изказвания по протокола? Не виждам. Протоколът е прият. Дневният ни ред включва изявления на съвета и на комисията по положението на ромите в Европа. Приветствам